заседанието се обсъди също и политическия подход на нашия, нашата комисия по отношение на текста за етикетирането. Координаторите биха желали да препоръчат на комисията да не се стремим към постигане на е, договореност и съгласие на първо четене. Затова искам да попитам дали сте съгласни? Има ли някой против? Добре, тази позиция е приета. И докладчика ще я съобщи на съвета и така ще а, се задейства процедурата за гласуване на първо четене, което предполагам ще бъде през първата майска сесия, може би на 2 май. Това ще се оточнява. Искам също да ви съобщя, че устният въпрос от комисията по потребителските аспекти на регламента а, на блоковия регламент а, се променя утре в, първата част на мини пленарното в а, Брюксел ще се представи а, тази промяна, така че желаящите могат да отидат и да го слушат. Сега господин Жан Мюллер има внесено предложение за изменение за доклада по бюджета, така че заповядайте. Благодаря много. Многократно съм привличала вниманието на комисията по факта, че тази година, до този момент, разполагаме с достатъчно време за подготвяне на бюджета, така както е било миналите години. 12 май е срока и е възможно от името на комисията и заедно с докладчиците в Сянка да представя изменения на 12 май от името на нашата комисия. Наистина времето е много кратко до тогава. Так, трябва на 11 май да се съберем с докладчиците в Сянка, да обсъдим този въпрос. Наистина времето е много кратко. И има два или три пилотни проекта, които са особено важни. Форума за единния пазар, например. Има много въпроси, които се нуждаят от доизясняване. Така че е много важно да се внесат измененията, така че да не бъдем пропуснати. Благодаря много. Това въпрос е, касаещ бюджета, ако обичате първо по него да говорим. Благодаря. Предполагам, че всички са удовлетворени от процедурата, която предложи госпожа Мюлер и а, съответно ще имаме възможност да се изложим нашите възраждения в комисията по бюджет. Благодаря, господин председател. Искам да ви информирам, че в момента се гласува е, блоковото изключение за автомобилите в Комисията по економика. Така че, тъй като е, тази тема се засегна тук по отношение на нашето писм... Е, устно питане, е добре да знаете това председателя. Да, това беше наша идея а, изобщо и много се радваме, че нещата се задействаха, макар че това става само един месец преди влизането на регламента в а, сила. Ние поставихме въпрос още през октомври миналата година. А, имаме, разбира се, проект за резолюция, но тя трябва да се съгласува между политическите групи. Така или иначе, така че благодаря, че поддържате жив нашия интерес към тази тема. И така преминаваме е, към важният Доклад е, на господин Луис Грех е, за осигуряване на един пазар на потреб... за потребителите и а, гражданите. Знаехме, че в присъствието на професор Мария Монти проведохме а, е, пространна дискусия по негото становище. Води се паралелен доклад. А, по... с... Тук са постъпили а, на 136 предложения за изменение, което е знак за големият на интерес и още повече, че неговия доклад ще излезе по същото време, както и в паралелната комисия. Сега ще му дам възможност да се изкаже по внесените изменения. Не знам дали всички са тук. Господин роля ще се изкажа. Аз съм тук. Господин Кох е на заседание в економическата комисия, така. А госпожа Бронте също е тук. Добре дошла. От името на комисия, така господин Крек. А, преди да започнете, мога ли да кажа, че а, заседанието се излъчва по интернет. Моля да ползвате микрофона, който е в, а, на вашата лява страна, така ще може да влезете в кадър. Господин Грек, благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Като начало, 236 е, а, а, постъпилите изменения, както вие казахте. Те са от а, всякакви източници. В момента се стремя да намеря текстове, които да са компромисни, така че да отразяват различните искания на различните групи. Като начало трябва да кажа, че не можех да допусна моя доклад се превърне в списък с желания. А, така че имаше ограничения. Например, един въпрос, който ме притеснява, заглавието на Моя доклад е именно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите. Това не означава, че изключвам други, четирите свободи или другите економически аспекти на единния пазар. Но ако трябваше да се спра на всички аспекти, щеше да стане приказка без край. Искам да посоча един пример не споменах за бизнеса, защото в две думи, ако погледнете доклада, аз не можех да разгледам а, а, бизнеса. Писах, разбира се, то доста за малките средни предприятия, но а, но ако бях включил изобщо темата за фирмите, това щеше да е неуместно. Не, че не е важно, но щеше да се получи конфликт с идеята, с основната цел на този доклад. Мисля, че постигнахме напредък. Повечето от измененията ги обсъждам в момента с всички докладчици в сянка. Знам, че имаме много кратки срокове доста добре се развият нещата по доста от измененията. Мисля, че предстои още да се обсъждат с някои от е, другите докладчици в сянка, за да намерим баланс, което не е лесно, но трябва да имаме ясно, силно политическо послание. Наистина е необходимо да се придаде нов живец на единия пазар. А, за да се включат всички изменения, боя се, нещата ще да станат твърде подробни, конкретни, но не толкова действени. И така искам да ви уверя, че съм на разположение за коментари от страна на другите докладчици в Сянка. С радост, разбира се, ще слушам и вашите изказвания по време на това заседание. Трябва да подчертая обаче, че за текста на доклада е необходима дисциплина и целенасоченост. Не може да се разводняват нещата. Аз трябваше да обясня даже а, доста ми беше трудно а, и на моята а, политическа група, че не може да се пишат а, само пожелания. И това го отправяме към останалите, които дават своя принос за доклада. И така с това Приключвам изказването си по този доклад и ще се радвам да изслушам думите на моите колеги в дискусията. Благодаря. Благодаря, Луи. И така. Не бихме сгрешили, ако кажем, че в доклада личи определена насоченост, целенасоченост към препоръките, които са основното ни послание и това е важно. По този начин именно може да дадем своят полезен принос, както по отношението на комисията, така и на съвета. И мисля, че доста добре се движим в тази посока по отношение на намирането на баланс. Важното е да се включват само тези теми, които са в обхвата на ресора на тази комисия. Както и вие казахте, примерно имахме обсъждания за Европа 2020. Тоест има и други поводи, където може да се включат съответните проблеми. Разбира се, това е решение, което се взема от политическите групи, но това поне препоръчвам аз. Ако позволите, една обща препоръка. Господин Карас не присъства, така че ако позволите да преминем към господин Рошфор госпожа Руле, аз ще говоря за моята група и така нататък. Госпожа Гепард ще бъде първа от общия списък след това. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Грек, за положените от вас усилия. И тези 236 изменения а, са внесени от всички нас. Разбирам, че това доста осложнява вашата работа за кратките срокове, които стоят пред вас. При 236 е, изменения, внесени към подобен текст, трябва да си зададем въпроса защо са толкова много. Според мен това показва, че някои от колегите е, се стремят към постигане на баланс в този текст. И смятам, че след проведения дебат е, този брой изменения показва кризисната ситуация на вътрешния пазар, защото този текст, който искате да насочите към гражданина и потребителя, е, всъщност е, ситуацията на вътрешния е, пазар всъщност преобладава, натежава началото на заглавието на този доклад, а именно вътрешния единния пазар, а не толкова потребителите и гражданите. И това а, показва, че не е в добро здраве този пазар, защото а, има желание да се а, вмъкнат елементи, които не са включени в първоначалния текст. Ще дам един пример от моята група. Е, наистина има много е, изменения, аз държа на тях, които въвеждат, е, които отчитат ролята, интересите на средните и малки предприятия. Наистина не може да има вътрешен пазар, който да не е балансиран. И наистина трябва да се постигне такъв баланс между интересите на гражданите и потребителите и на средните и малки предприятия. И моят подход към измененията е а, да а, се внесат изменения, които включват именно тези елементи. А, по а, тези глави, които а, са посветени изцяло на потребителите и гражданите, там да не се набляга толкова на средните и малки предприятия. тоест в а, този по-общ текст да бъдат включени тези елементи а не в специфичните глави за потребителите и гражданите. Това е бил моят подход. Наистина сроковете са изключително а, кратки и ние трябва да а, ги а, спазим. Очакваме най-вече позицията на Марио Монти но се сблъскваме с някои затруднения. Изборите са, гласуването е утре, но към този момент да, на мой език не са преведени тези 236 изменения. Аз не искам да кажа, че всички езици имат една и съща тежест, но все пак е доста неприятно че не разполагам с този превод. И това би било наистина един едно основание да кажем, че не сме в състояние да преминем към гласуване. Но няма да кажа това. Но нека да дам един пример. При 236 изменения, не знам какво правят колегите, а, но ние така или иначе трябва да а, ги разгледаме всичките тези изменения набързо и нямаме достатъчно а, време да отделим на вся, всяко едно от тях и предлагаме е, заличаване на някои е, фрази, защото е, са включени на друго място предложенията, които те изразяват. И в крайна сметка имаме много малко време, за да видим това изменение, в което се съкръщава, заличава една фраза и се включва на друго място. И наистина при 236 изменения не можем внимателно да проследим това и дали е възможно да избегнем подобни повторения. И съгласен съм с а, че по тази тема трябва да се стремим към консенсус. Във всички случаи аз ще направя всичко, което е по силите ми. Убеден съм, че ще има и други, които ще се стремят към това, а именно да се постигне консенсус и да подкрепим компромисните предложения, които вие ще направите. Благодаря. Uh, Благодаря ви. Е, тази точка, да, всъщност някои чановете не са свободни и е, на секретарията ще се даде мнение, за да може да бъдат уведомените колкото се може повече, е, но всъщност аз си дам сметка, че вие работите при трудни обстоятелства, защото ние много напрег на дневния ред, но въпреки това комисията разбира колко е важно за нас този репорт, да, да, този доклад да се обсъжда съвместно с предложенията на комисията и с доклада на господин Монти. Междувременно е, смятам, че ще говорим и с господин е, Барние, който ще дойде днес след обед е, така че трябва да не, да, да не прескачаме нищо предложенията на господин Монти, но ще можем да обсъдим въпроса и ще може до пленарното през май месец да имаме ясна позиция. Госпожа Рулер, да, аз не съм докладчик в Сянка и ще бъда съвсем кратка. Искам само да наблегна на едно. Тези 236 изменения показват не само, че има криза на вътрешния пазар, но показват, че тази комисия проявява много жив интерес към въпроса. От името на моята група аз искам да привлека вниманието на докладчика, че трябва да се постигне компромис защото няма смисъл да се променя текста, като се имат предвид всички изменения и всичко, което е отразено в текста защото в края на краищата няма да се отрази това нито на доклада Монти, нито на развитието на вътрешния пазар. Аз се отнасям с много голямо уважение към всичко, което господин Грек направи до сега. Готови сме да постигнем компромис, отколкото да се променя доклада без компромиси. Може би аз искам да ви кажа също няколко думи в моята роля на докладчик в Сянка. Първо искам да кажа, че съм съгласен с това, което казаха колегите. Господин Грек, че трябва да се запази силна позиция. Аз съм много насърчен от този жив интерес към доклада, защото ние не винаги имаме доклади по наша инициатива и хората смятат, че това политически не е важно, но всъщност ние увеличихме по този начин значението на доклада по наша инициатива и броя на измененията показва какъв е интереса към доклада. Аз съм съгласен в известна степен с господин Рошфор, че може би има разногласия и е трудно за докладчите в сянка да се споразумеят за това, че комисията не чувства, че завършването на вътрешния пазар почти е постигнато. Е, има и много важни въпроси във връзка с е, разширението на доклада РИЧ и съответно съобщението до потребителите и гражданите. Е, там има много важни предложения. Това са така много... Това е един значителен принос на този доклад ние трябва да се възползваме от възможността е, да е, включим повече предприятия за е, повече неща за предприятията и Луи каза, че някои от гражданите са предприемачи те самите и напоследък това стана много важно и това ще бъде важно за бъдещето на европейската економика. Трябва да има все повече и повече нови фирми с хора, които искат да се възползват от възможностите, които се предоставят от вътрешния пазар. Днес след обед по директивата за услугите ще обсъждаме това, защото това е директива за всичко, която се средоточава върху предоставянето на информация за малки и средни предприятия, как те да се възползват от възможността да използват възможности, които се предоставят други страни в различни области. Виждам, че това е намерението, виждам, че това е много важно. Искам една точка да посоча във връзка с моето последно изказване, а именно специфични действия Господин Грек в своето, своя доклад пише за законодателния пакет. Мисля, че това трябва да бъде в по-широка рамка във връзка с акта за малките средни предприятия, защото се говори за акта на вътрешния пазар, защото по този начин се е, съвместяват законодателни и незаконодателни елементи от доклада на Луи Грек. Това е ясна политическа инициатива. И аз е, мисля, че това това е една от ключовите големи идеи в този доклад. И аз с удоволствие видях, че Луи предложи това в е, компромисно изменение, е, без да се намалява законодателния обем, но е, все пак се съобразявате с тази моя инициатива, защото можем да постигнем споразумение, като насръчим идеята за акт за малките и средни предприятия. И в такава инициатива могат да се предвидят действия за държавите членки, как да се занимаят те с проблемите на гражданите в тези страни, когато трябва да упражняват правата си в единствения пазар. Така че законодателният пакет на комисията е част от тази политическа инициатива, която ще бъде прията от съвета. Това ще бъде един отличителен принос и се надявам комисията и съвета да се съгласят, но искам да посочим, че това е наше предложение. Иначе законодателният пакет няма да има отражение и е, с други думи ние е, предоставяме възможности да обединим всичко като инициатива на съвета. Надявам се да постигнем споразумение по идеята за акт за вътрешния пазар. Това е една от нашите големи идеи и с удоволствие ще работя с вас и с наш, другите политически групи от наша страна, за да има е, един силен пакет, който да има споразумение, за да може този доклад да постигне отражението, което заслужава. Това е което искам да ви кажа. Сега давам думата на господин Дион. Искате ли всъщност вие да се скажете пръв? Е, може би не ме разбрахте правилно. Е, сега не става въпрос за малки и средни предприятия. Аз е, приех всички изменения, свързани с малките и средни предприятия, но аз казах предприятия, защото не можех да се средоточа върху всяка област на пазара. Но когато говорим за малки и средни предприятия, висок процент от всички изменения по малките и средни предприятия са прияти. Така че аз ги приех. Така че няма тук източник на напрежение. Благодаря ви. Благодаря ви за това уточнение, господин Дион. Вие също имате голям ентусиазъм за работата на малките и средни предприятия. Абсолютно. Да, благодаря, господин председател. Точно така, наистина. Наистина, много бих искал да подкрепя всички изменения, свързани с средните и малки предприятия. Аз също благодаря на господин Луи Грег, защото този доклад е от изключително значение. И наистина се радвам, че мога да се включа в работата по постигане на консенсус. Е, смятам, че идеите на Луи Грек е, са много полезни. Петия стълб, това е нещо много важно. Всъщност, това е един стълб, е, който не сме изградили достатъчно стабилно през последните години. В едно от измененията подчертаваме проблемите, свързани с дигитализацията, до този момент не е отделено достатъчно внимание на този проблем, не е и в компромисното предложение също така. Има много пречки пред предприятията, пред потребителите за извършване на това. А, това е тема, която трябва да бъде включена в доклада. И ние сме внесли изменения именно в този смисъл и се надяваме този елемент да бъде включен в текста. А, друг момент, върху който приличам вниманието ви в компромисните предложения, не откривам идеята, че трябва да обсъдим а, а, практическото функциониране на пазара в момента. Е, много е, пъти е привличано вниманието върху краткосрочните ползи, които могат да се извлекат, но трябва е, да имаме и по, поглед за по-далечно бъдеще. Как да се избегне в бъдеще, например, именно това как да се въведе, да се установи една стабилна структура за предприятията, така че да се гарантира продължителността на живота им. Но във всички случаи подкрепям този доклад. Благодаря. Господин Карас вече е тук. Искате ли да вземете думата или да дам думата на няколко други колеги и след това на вас? Двама и после ще ви дам думата на вас. И така, госпожа Гепард и после господин Шварт. Благодаря. Е, благодаря много на Луи Грек за отлично свършената работа. Ще започна с един въпрос, повдигнат от господин Рошфора, именно въпроса с превода на изменение. Няколко групи поискаха да се отложи а, срока на внасяне на измененията и още а, тогава беше посочено, че а, при тези кратки срокове няма да може да разполагаме с превода на всички езици при гласуване на текста. И а, е, ни, за мен това не е проблем, но бих искала да привлека вниманието ви върху факта, е, че след като се вземе решение за а, е, удължаване на срока за внасене на измененията, това ще бъде свързано с проблеми на превода. Аз във всички случаи бих предпочела, това е напълно очевидно, да разполагам с текст на немски, а не само на английски. Но от друга страна пък текста на господин Грек е много ясен и е, нещата се разбират. Е, второ нещо, което искам да е, кажа. Координаторите е, бя, взеха решение този доклад по собствена инициатива да бъде изготвен, за да се е, види е, каква е ролята на единия е, пазар за гражданите и за потребителите. Защото ние казахме, че е особено важно да бъдат информирани гражданките и гражданите, защото те наистина винаги се питат какво им носи Европа, какво им носи единия вътрешния пазар. И ние трябва да отговорим на тези въпроси. И е, всъщност. Е, е за това данъчното законодателство, економическите аспекти а, са а, малко по-встрани от а, вниманието на, на този доклад. Аз съм напълно съгласна с господин Рошфор за това, което той каза, че сегашната ситуация, тази економическа и финансова криза са много важни за нас и ние като парламентаристи трябва да дадем такъв отговор. Но ние не можем да направим това сега, защото трябва да отговорим на първия въпрос. А това наистина е доста а, трудно. Така че а, искам да кажа на колегите от на, нашата комисия на първо място иска да види какви са отговорите, които трябва да дадем на гражданите. А господин Рошфор, обръщам се към вас, можем да изготвим втори доклад, в който да бъдат разгледани економическите аспекти. А, има връзка между тези два доклада. Но господин Грек е, тук е, разглежда и трети аспект, а именно, че економическата политика и тази, която е насочена към потребителите, тези две политики не си противоречат, те вървят ръка за ръка. И това всъщност е един отличен отговор. Ило е постигнал отличен баланс в това отношение – и като погледна измененията, виждам, че именно това добре се приема. В заключение, един въпрос имам към НП. Радвам се, че господин Шваб и господин Караш ще говорят след мен, защото става дума за позиции между на, на групите. За тази, при единия пазар най-важният елемент са гражданите, гражданките и гражданите. И ако имаме някакво политическо послание, то е да покажем на гражданите, че ние не пренебрегваме техните интереси. Особено важно е това за потребителите – има много стоки и услуги. Е, и наистина би било добре ЕНП да приеме, че да приеме за този акт в доклада и да се покаже ясно на гражданите, че ние работим в техен интерес. Господин Шваб и после господин Карас. Е, съжалявам, Съжалявам, че не можах да дойда в самото начало, обаче имаше други важни въпроси в е, друга парламентарна комисия. Веднага ще дам думата на господин Карас, но първо искам да поздравя господин Грек за чудесното ни сътрудничество. Той е, положи големи усилия, за да постигнем балансиран е, текст и му благодаря още веднъж. Ние е, променихме позицията си по много въпроси. Опитахме се да обогатим е, доклада с различни приноси. Е, според мен докладът върви в правилна посока. Госпожа Гепард каза, че това е хоризонтален доклад е, и ние всъщност тръгнахме от текста, предложен от господин Монти и възоснова именно на това господин Барние ще даде нов стимул на вътрешния пазар и за това е важно Европейския парламент да се произнесе по този въпрос. Сега, Single Market Act е различно понятие от Small Business Act. Когато говорим е, за акта за малки и средни предприятия, всъщност това са едни добри пожелания, но текста трябва да бъде много по-точен, за да се знае ясно какви са правата на потребителите, на трудещите се, трябва да се наблегне в по-голяма степен на малките средни предприятия. Господин Карас с нощи до късно обсъжда с вас компромиси по точка 22, 23, 24. За нас е, това е плюс и се радваме от това как ще продължи работата в последствие. Господин Карас има думата. Благодаря ви, господин председател, господин докладчик. Аз на своя ред искам да ви помоля за извинение е, за лекото си закъснение. Трябваше да участвам в е, гласуването е, по блокови санкции за автомобилостроенето и просто на бегом дойдох и за това искам да помоля докладчика, за това, че не можах да изслушам от началото неговото изказване. Господин Грек, благодаря ви за това, че от самото начало приехте толкова открита позиция. Вие чудесно знаете кои са, какви са проблемите на различните групи е, и е, може би при компромисите има разлика просто в подхода. Госпожо Гепард, вие казахте нещо чудесно. Вие поздравихте вашия докладчик за това, че е написал балансиран текст, в който се взимат предвид економическите аспекти. И вие казахте, че в този текст няма да има противоречия а, економ, е, економическите е, интереси и интересите на гражданите. А, ние не настройваме гражданите е, срещу предприятията. Всъщност в доклада няма противопоставяне. А, не искам да, да, да възникне конфликт, защото това няма да съответства на духа на вътрешния пазар. Твърди се, че вътрешния пазар ще стане истински вътрешен пазар, когато той стане истински вътрешен пазар за гражданите и гражданките. За мен вътрешния пазар е едно, но вътрешния пазар за гражданите е нещо много повече защото вътрешния пазар засяга гражданите, но и много други хора. Гражданите са непряк получател. И заради това ние трябва да се споразумеем по доклад, при който економиката не се противопоставя на гражданите. Понякога ни се казва, че трябва да наблегнем в по-голяма степен на определени, определен аспект. Тук се казва, че вътрешния пазар създава работни места, растеж е, и свобода. Е, докато ние смятаме, че вътрешния пазар не трябва да бъде предназначен само за една определена група, това е модел, и благодарение на е, Лисабонския договор с устойчивата социална економика, с, с устойчивата заетост, които са наша цел, вътрешния пазар става нещо, което е ясно от само себе си. И не трябва да се търсят проблеми, там, където е, вече разполагаме с подкрепата на Лисабонския договор, защото чрез него е, нараства значението на този вътрешен пазар. С нощи е, си казахме, че може би трябва да се опитаме да разширим свободата, когато говорим за вътрешния пазар. Е, четирите основни свободи не са достатъчни. Трябва да се отиде още по-далеч – трябва още в по-голяма степен да се развива вътрешния пазар. Не трябва да се създава конфликт, който не съществува. Не трябва да се измисля конфликт. Второ, бих искал да ви кажа, че ние ясно заявихме, че трябва да имаме ясна стратегия за комуникация – тази стратегия за комуникация ще даде възможност на политиците да обяснят на гражданите какво значи този вътрешен пазар. Това е нещо е, е, в повече за тях трябва да се посочи тази добавя добавена стойност за гражданите, защото те са склонни да смятат, че това за тях е допълнителен товар. Трябва да се има предвид, че държавите членки трябва да наблегнат върху вътрешния, върху добавената стойност на този вътрешен пазар. Трябва цял арсенал от PR кампания, за да посочим предимствата на вътрешния пазар. И в заключение, господин докладчик, вярно е, че има предложения за повече от 200 изменения – трябва да, които са сведени до 105, как да ги намалим още, как да постигнем компромис и е, нашия вътрешен компромис трябва, ние се опитахме да го съобщим на докладчиците. С нощи е, постигнахме съгласие по някои точки, дори се опитахме да напишем альтернативни предложения, но е, все още не разполагаме с е, новия текст и искам колкото се може по-бързо да получим новия текст, който написахме вчера, за да може всички да разберат кои са новите компромиси. Много е важно всички да разберат за какво става въпрос не трябва тук да навлизаме във всички подробности, защото понякога има изменения, компромиси. Много е важно да получим новия текст аз е, смятам, че текста, който приехме с нощи е хубав. Благодаря за градивния ви подход. Аз а, е, е, искам да се изкажа сега а, в качеството си на докладчик Сянка. Много добре ще да разгледаме всички предложения, да има, ги имам пред себе си. Това е един добър начин на работа. И сега искам да приключа. Искате ли да се изкажете? сте и вие сега? Да, само две думи, ако ми позволите. Искам да добавя нещо. Нещо хумористично да внеса. Всъщност, предприятията не са граждани и гражданки това, което правим е за гражданите. да, но ще имаме и акт, предполага се, за иновациите и той също ще е насочен към гражданите. Както и да е. Сега ще дам думата съвсем за кратко на комисията, тъй като сме притеснени от към времето. Как виждате нещата от гледна точка на комисията? Благодаря, господин председател. Така, както подчертах, това и е на последното заседание, ние а, споделяме а, гледището на докладчика. За нас а, това не е самоцел, единния пазар. И подкрепяме казаното от госпожа Гебхарт, но така или иначе, средните и малки предприятия са бенефициенти и все още не е в достатъчна степен на този пазар. И този аспект не е достатъчно подчертан. А, а ние а, тръгваме от а, бенефициентите, от една страна гражданството, от друга страна а, предприятията. И а, наистина анализираме е, всички липсващи звена, така че тези две категории да извлекат максимална полза от е, единия пазар. Споделяме подхода е, да се информираме от гражданите кои елементи те е, намират за неосъществени, какви са техните очаквания. Подкрепяме също така а, е, идеята да се засилят инструментите. А, е, няколко подкрепяме по-специално изменението на госпожа Иванова за ускоряване на процедурите при сериозни нарушения – когато не се спазва решение на Европейския съд. Ние също смятаме, че идеята за оценка може да обхване и други отрасли, други сектори. Подкрепяме също така и акт, законодателен акт за единия пазар. Това е интересна идея. Така или иначе, ние ще вземем предвид всички е, тези идеи в е, съобщението, което изготвя комисията и което ще бъде е, представено на Европейския съвет от месец юни. Благодаря ви. много окружителна вест е това. Основните идеи на Луис, този доклад се приема добре, изглежда от комисията, така че това е знак, че цялото предложение ще получи широка подкрепа. Ще дам думата сега на докладчика да обобщи и обясни как ще включи този общ анализ в тъканта на своя доклад, за да получи такава подкрепа. Първо, благодаря на всички изказали се и особено на докладчите в Сянка. Искрено ви благодаря, защото а, приноса на докладчите Сянка беше много а, ценен а, и съдържателен. А, постигнахме необходими компромиси. Както казах, след дискусията моя живот се сблъсква с повече трудности, отколкото преди един час. За превода казахте, че имате проблеми с френския. Да не ви казвам какво е положението с малтийския език. Там ще трябва две-три седмици, докато се е превод. А, така че разбирам ви напълно, господин Арашмор. Госпожа Гепхарт и господин Карас говориха за баланса между економическите аспекти и а, гражданските аспекти. Да, важно е, трудно е да се намери този а, баланс. Ние сме убедени, че е, трябва да реализираме едно съживяване на единия пазар, трябва да го превърнем в реалност от теория и това послание трябва да се чуе ясно. Имаме нужната основа за постигане на необходимите компромиси. Аз ще внеса няколко устни изменения. И според мен до 6 часа тази вечер докладът ще е готов. Благодаря на всички. Благодаря на Луи Грек и на всички докладчици в Сянка. Тук то бях уведомен, че съвсем скоро, до няколко часа, ще са готови преводите на немски и френски. С малтийски, а малко по-проблематично стоят нещата, за което имате моето съчувствие. И така, този доклад ще се гласува утре. Знам, че е, докладчите в Сянка ще са много активни, но съм обнадежден, особено и от чутото от комисията, че това предложение ще се придвижи много бързо и така благодаря. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Първа размяна на мнения по новия доклад, който е, е посветен на бъдещето на социалните услуги от общ интерес. Господин Демиан Абарт, с голямо удоволствие ви приветствам. Това, мисля, е вашия първи доклад в тази комисия. Добре дошъл. Аз това господин Декампус, Оли Шмидт, господин Канвана, господин Биле го няма, а, господин Шмидт за зелените. И така, ще чуем изказването на докладчика по становището и на а, докладчите в сянка, после господин Лори Тана, не, господин Кортрера, мисля, от комисията, също ще получи думата. Господин Абат, докладчика, с удоволствие е, получавам е, възможността да ви дам думата. Благодаря, господин председател. Да, наистина, това е първият ми доклад в тази комисия. В бюджетната съм изготвил доклади, но до тук в тази комисия не. Е, и така, бъдещето на социалните услуги от общ интерес, това наистина е тема, която непрекъснато се развива и особено след съветите от НИЦА и директивата за услугите. Наистина днес е от основно значение тази тема. И всички участници подчертават политическото значение на този въпрос. И както знаете, Лисабонският договор въвежда протокол, свързан с тези услуги и предоставя съответните правни основания. Въпросът се поставя на две равнища на правно и на политическо. На правно равнище трябва да знаем, че въпреки напредъка постигнан от Лисабонския договор, той не всичко урежда и остават висящи някои въпроси, а именно а, осъществяването на тези социални услуги от общ интерес и спазването на правилата и а, практическото осъществяване на тези услуги. И нашата цел в този доклад е да се снемат тези моменти на правна несигурност. Така че ние тук идентифицираме, определяме проблемите, търсим отговори, така че да видим кои инструменти могат да гарантират осъществяване на социални услуги от общ интерес и високо качество в Европейския съюз. Но не трябва да се ограничаваме с правните аспекти. Трябва, разбира се, да отчетем и политическото измерение, защото става дума за ясли, за детски заведения, съответните работни места, а, за обгрижване или социални жилища. Това са конкретни елементи, а, обвързани с конкретното място. И тези конкретни елементи а, не могат да бъдат пренебрегнати. По време на френското председателство през 2008 година беше постигнат напредък и наистина смятам, че трябва да продължим по този път. След влизането в сила на Лисабонския договор Както казах, се признава спецификата на тези услуги и след влизането в сила на Лисабонския договор ние поемаме един нов ангажимент, така че политическият въпрос е дали предвиденото е достатъчно. Освен това, какво място отделяме в политиките на сближаване, на социално сближаване и на европейските пазари какво е мястото на социалните услуги от общ интерес. Е, наистина ние видяхме огромната роля на тези услуги в сегашната криза и те и преследват е, цели на териториално и социално сближаване. А, много важно е да имат конкретни измерения а, е, тези услуги. Централният въпрос е какъв подход трябва да се е, възприеме, така че да се постигне високо качество на социалните услуги. Има три подхода, глобалния подход, рамков инструмент, уреждаш въпроса, е, секторен е, подход, който развиваме днес, или е, запазване на статуквото и прилагане на директивата за услугите. И днес трябва да уточним дали трябва да възприема хоризонталния или вертикалния подход, отчитайки спецификата на всеки един от секторите. Искам да повдигна още един въпрос, а именно този на субсидиарността и съизмеримостта. измеримостта защото а, местните и регионалните органи на власт осъществяват на практика тези услуги. Лисабонския договор подчертава а, ролята, която играят местните органи на власт за организиране на а, социалните услуги от общ интерес. Така че принципа за субсидиарност трябва да бъде зачитан, защото, както казваме на френски, да се стремиш към нещо по-добро понякога означава крачка назад. Така че наистина трябва да придадем конкретните измерения на социалните услуги общ интерес. С а, е, особено внимание ще изслушам всички мнения, които ще се изкажат тук. Благодаря. Благодаря, господин Абат. Аз се извинявам, а не поясних, че вашето становище е в подкрепа на доклад на Комисията по заедостта. Аз знам, че там се гледат някои някои въпроси по отношение на обхвата на доклада. Бихте ли казали нещо а, за работата в комисията по заетостта? Преди да дам думата на докладчите в сянка, ако може. Да, по отношение на комисията по заетост е, нещата са на кота нула, е, защото имах, е, установих връзка с докладчиците и в момента те провеждат само вътрешни заседания и наистина нямат никакви конкретни предложения. Но надявам се, че ще получим в кратки срокове тази информация от тях. Благодаря. Right. Да, благодаря. И аз на вас. Надявам се, че ще можем да а, дадем някои насоки, е, за да можете да се пред, така, постигнат напредък на базата на нашата работа тук. Сега господин Антонио Хорхе де Кампус има думата. Благодаря, господин председател. Като начало трябва да кажа, че съм съгласен с докладчика по становището, което той изрази. Искам да отбележа две-три неща, които са според мен важни за дебата. Социалните услуги от общ интерес, рожба на солидарността, те се коренят в историята на солидарността. Те не се коренят в пазара. Така че, струва ми се, би било полезно, ако пазарът, който е по дефиниция ефективен, се използва за мониторинг на социалните услуги с цел повишаване тяхната ефикасност. Ако тези услуги се кореняха изконно в пазара, днешното общество е, би било доста по-различно. В моята страна въпросът с е социалната е, равнопоставеност, пенсиите, които получават хората при пенсионирането си, се управляват от национална служба, която бе създадена преди 30 години. Ако нямахме такъв орган, нещата ще да са много по-зле. За всички, но особено за живеещите в вътрешността на страната, които са в най-уязвимо положение в обществото. Има и правни въпроси тук, но и економически, които още търсят своя отговор. Не можем да допуснем економическите услуги от общ интерес да се налагат над модел, който се използва за решаване на проблеми, възникнали на самия пазар. Трите основни цели, според мен, на социалните услуги е, са следните. Първо, те трябва да са висококачествени, второ, ефикасни. И освен това, друг момент въпроса за справедливостта, за равнопоставеността. Тези три аспекта трябва да намерят точен баланс. Често стремежът към ефикасност може да подкопае справедливостта, на която се гради социалната система – е, това не е винаги така. А, също така и качеството на услугите е, не винаги е добро. Трудно е да се намери добър баланс между трите. Лисабонския договор признава значимостта на социалните услуги от общи интереси. Именно за това днес водим отново тази дискусия. Економическите и правни инструменти породени през изминалите няколко години, като например обществено-частното партньорство, дават нов нова призма, през която да се разглежда тази тема. И за това водим тези дискусии днес. Това ни води и до темата за субсидиарността. В областта на субсидиарността някои страни могат да заявят, че европейските институции нямат роля в обсъждането на социалните или здравни услуги. А, мисля, че е, това е доста крайно. Ако погледнем а, решенията на съвета 2006 година и погледнем общите начини, по които се стремим да управляваме здравните грижи, като то тогава виждаме, че здравните грижи са част от, общи, от услугите от общ интерес. В дебата се изясниха доста моменти и смятам, че в тази светлина трябва да се вземат решения. Благодаря, господин Шварц. Благодаря, господин председател. Това, разбира се, е едно минно поле. Темата е изключително деликатна и всички сме наясно с това. Мога да се съглася с голяма част от казаното от докладчика и се надявам да успеете да преминете безопасно през това минно поле. А, сега Въпросите, които трябва да се разглеждат тук, според мен, са въпросите на, от а, сферата на социалните услуги от общ интерес, които касаят трансгранични въпроси. Там нямаме особени успехи. А, имахме решение, а, имахме предложение за директива за правата на пациентите в трансгранични случаи. А, блокира се а, и се спря работата по нея. Ето това беше а, именно работа насочена за, гаран... за... към гарантиране на по-доброто обслужване на гражданите, на пациентите в Европа. Аз съм от една малка страна, някъде там на север, тези въпроси в моята страна традиционно се решаваха от семейството. Бедността, грижата за възрастните и за децата, разбира се, бяха семейна грижа. Но нещата с времето се промениха. Сега сме на етап, когато това е въпрос, по който се а, занимават местните и регионални власти и съответно тези услуги се финансират чрез данъчните приходи. Ето това е въпрос на субсидиарността. Ето така казват в Обединеното кралство. Да няма данъчно облагане без представителство в управлението на тези средства. А сега опитвали сме в е, много области да прилагаме подобни схеми. Например, битовите а, е, отпадъци в моята страна, примерно общините, смятат, а, е, че е глупаво да се занимават а, с новите разпоредби от директивата. Казват, това си е наша работа, ние сме си я вършили. До сега, разбира се, плащат глоби за това, но казват, няма значение, ние сме занимали с това до сега и се справяме много добре. Та нещата са доста сложни и ако се опитваме да тълкуваме този протокол, трябва да го правим по-балансиран е, и е, прецизен начин с е, голямо внимание. Знам, че много от колегите сме убедени, че ако искаме да сме един европейски модерен съюз, който хората обичат, харасват, а не изпитват неприязан към него, трябва да поставяме и социалните теми на масата и да ги обсъждаме. Поне в моята страна ние искаме тези въпроси да си ги решаваме обаче сами. Основно сами, защото според нас органите на местно управление, една общност може да имат някакви правила за грижите за децата, за училищата, за възрастните хора, за здравеопазването. Разбира се, това са услуги, които трябва да се осигуряват на дадено ниво, но ако искате да преминете към схема, при която парите за възрастните се харчат на ниво общност, трябва да се направи. Това и а, данъците за това трябва да са по-високи. При, при нас е така. 33% от данъците са местни и регионални данъци. Тоест може да, при, да изберете какви и как, кои услуги предпочитате на местно ниво. Та, трябва да имаме някакви общи правила или някакво качество, ниво на качество, което да се приема. Аз смятам, че това разбира се е много добре да се обсъжда, но темата трябва да се а, възприема като изключително деликатна и изискваща много добре претеглен, премерен подход. М- така, Виждам, че има решение да се продължи нататък и от страна на комисията, но бих ги препоръчал предпазливостта. В заключение, господин председател, с желание ще изслушам всички стабилни аргументи, но мисля, че трябва да започнем а, като насочим усилията си към решаване на трансграничните въпроси. До тук сме направили достатъчно по тази тема. Аз поне така мисля. Благодаря. Благодаря. Няма да се впускам в подробности на този етап, но искам да кажа, че основните принципи, изложени от господин Абат, са напълно а, умести и ние ги подкрепяме. Но всъщност сега ще кажа обратното на това, което каза господин Шмет. Защото тук не трябва да се дава приоритет на трансграничните елементи, а да се направи така, че всеки един гражданин на своята територия, на територията, която живее, да разполага с социални услуги, с качествени социални услуги, а не да отива в друга държава, за да се ползва от тях. Е, моделите са различни в различните държави, но те трябва да бъдат е, качествени тези услуги. Смятам, че доклада на Европейския парламент се вписва в е, поетите от комисията ангажименти и господин Барозо в предизборната кампания пое ангажимента да гарантира а, високото качество на тези услуги. И е, при разговорите с комисията и различните участници трябва да се е, е, добави съдържание към тази качествена рамка. Рамката свързана с качеството на тези услуги. Така че се обръщам към докладчика, да се свърже с интергрупата по тези въпроси. Аз съм заместник-председател на тази група, защото ние работим с комисията, за всички участници, именно в тази посока. В рамките на това предложение на тези рамки. А много от тези услуги имат економически характер. И те също са включени в проучването, осъществено от комисията, проучване на списът в този пакет. И наистина трябва да се установи връзка с процеса за оценяване на а, държавните помощи. И да се видят какви критики се отправят на място. Благодаря ви. Uh, um, Благодаря much, Благодаря много. Някои от консерваторите и реформистите искали думата. Госпожа Вани Юдол, заместник-председател. След това ще дам думата на комисията и след това господин Абат за обобщение. Благодаря, господин накратко. Господин председател, сега искам накратко да отговоря на господин Абат. Той зададе правилните въпроси. Поздравявам го за това. Трябва да има качествена дискусия. Това е, както казаха много хора, много важно за гражданите. Вие попитахте дали Лисабонския договор е достатъчен като инструмент Разбира се, че не, защото най-важното е как си служим с даден инструмент, какви са намеренията ни, в каква посока. Е, нека да не бъдем неумели, нека да не бъдем несръчни, нека да стигнем до край и да постигнем максимална ефективност в употребата му сега, какво е мястото на услугите? Е, разбира се, всички сме съгласни, защото економическата и социалната криза са безпредседентни и най-засегнатите от кризата са тези, които са в най-несигурно положение. Именно на тях са необходими тези социални услуги от общ интерес. Здравните и социалните услуги са ежедневни услуги. И това е, е общо мнение. Знаем, че е, в економиката е, това са хиляди работни места, които не могат да се изнесат зад граница и които са устойчиви във всеки конкретен случай. Така че залога е огромен. Вие питахте, че това е вид социален амортисьор, какъв да бъде подхода ни. Аз е, така, на третия ви въпрос мога да кажа, че при директивата за услугите започнем да се безпокоим е, за това как ще се прилага тази директива във всяка държава. Има сиви зони, има неясноти, които трябва да бъдат попълнени. Разбира се, че тук, както и в други комисии, ще се води глобална дискусия е, рамкова директива за всички услуги или отраслова директива. Ще се види. Надявам се да се стигне до някакво решение. Вие питахте хоризонтален или вертикален подход. Мисля, че трябва да се погледне хоризонтално, вертикално, но и трансверсално защото е, много комисии са засегнати от тези е, социални услуги. Засягат се и много въпроси. Въпрос, който ще гласуваме утре за търговете, за реорганизацията на търговете, а социалните услуги са засегнати от търговете. Вие говорихте сега за е, ефтини найеми, за възрастни хора, за деца. Сега на търгове се отдава и е, храната за възрастни хора, храната за деца, ефтините жилища на ниски найеми, които да са съобразени с околната среда. Това също трябва да бъде подчертано подчинено на определен подход. И тук също има търгове. Тоест не сме стигнали до край в подхода си. Е, трябва точка по точка, трансверсално с другите комисии, да постигнем една инфлексия която да отговаря на това, което каза Антонио, качество, ефективност, справедливост, всички да имат достъп е, и териториална кохезия на цялата територия в рамките на субсидиарността. Е, въпросът е изключително сложен. Трябва да се постигне компромис, който не намерихме през предишните мандати, защото времето не чака, гражданите страдат Благодаря много. Госпожа Котрейра, струва ми се, ще говори от името на комисията. Бих желал сега да й дам думата. Ако може евентуално да коментирате а, именно това а, а, към съобщение на комисията а, за което стана въпрос и в изказването много от колегите. Как виждате нещата? Благодаря. Накратко се, ще се спра на тези моменти от работна програма, които касаят социалните услуги от общ интерес, но искам да коментиран казаното от господин Абат и от е, редица други изказали се за това колко важни са социалните е, услуги в нашето общество. Те наистина са ключ към, към едно общество на по-голямо социално сближаване. В 6-месечния е, си доклад 2008 година комисията отбелязва, че те са и ключов работодател Комисията, както винаги, обръща специално внимание на социалните грижи от обща, на социалните услуги от общ интерес. Защо тези услуги, които се организират и финансират основно от държавите членки, са част от приложеното поле на европейските правила. През изминалите десетилетия имаше редица промени в държавите членки, не в опозиция на тези въпроси, но по-скоро като тенденция. Все повече осигуряването на тези услуги се извършва от частни доставчици. Тоест, то, то, тези социални услуги стават един вид економическа дейност, за това и са обект на европейските правила. Факт е, че се изпълняват и социални услуги, е, социална функция, но този факт, както и факта, че те се организират и а, осигуряват от държавите членки, тук не са определящи. Това е ново развитие на нещата. А, ако ми дадете две секунди, искам да разсея някои заблуди по отношение на прилагането на европейските правила. Хората често смятат, че а, социалните услуги попадат в, попадайки в сферата на прилагане на либерализация на пазара и конкуренцията, а, би, а, биха се а, оказали в тези прерогативи. Това не е така, защото държавите могат да определят упражняването им от определен вид доставчици. Други заблуда е дали това води до дерегулация. Не свободата на економическо установяване и предоставяне на услуги може да е обект на ограничаване, ако тези ограничения са измерими и необходими и се а, основават а, на а, важни съображения от общ интерес. Друга да приватизация дали правилата ни задължават да се извърши приватизация. Не, обществените органи могат да осигуряват услугите самостоятелно, пряко или чрез наемане на други доставчици. На последно място заблудата, че правилата за обществените поръчки ще а, поевтинят социалните услуги. Това не е вярно когато се следват процедурите на обществените поръчки, могат съответните възложители да включват и качествени изисквания т.е. социалните услуги да отговарят на дадени условия, сред които и качествени показатели. Сега накратко съществуващите правила вече отчитат специфичността на социалните услуги. Някои от вас говорихте за пакета Монти Круз, както и да го наречете, интересен законодателен пакет – където се изисква синхронизиране на правилата за финансиране на социалните услуги с тези за държавните помощи. Пакетът социални услуги е пряка връзка с, с а, финансирането. В доклада от 2008 година показваме, че 90% от разходите социални услуги се покриват а, чрез а, фин, публично финансиране, финансиране от публичната хазна. Директивата е, дава специално място на социалните услуги. Като услуги, включени в анекс Б, само някои части от директивата се прилагат по отношение на социалните услуги и тъй. Дали светът е достигнал съвършенство? Съвсем не е можеше да а, прозвучи това твърде а, обнадеждаващо, но не е така. Има доста неща, които не се разбират добре. 2007 година а, комисията започна често да излиза с, с различни документи, събирайки запитвания от а, различни заинтересовани а, страни, които постъпиха при нас по време на различните проучвания и оценки. Тези въпроси се обобщават и се дава отговор на гражданите, на обществените органи за социалните услуги. 2009 започнахме една инициатива за обучение на органите на местно самоуправление, за да се запознаят по-добре с правилата. Защо обаче у нас остават някои а, съмнения по отношение на лекс специалист по отношение на социалните услуги? Не изключваме възможността да съществуват специфични правила, които да налагат някои изменения. А, вие споменахте такива случаи на актове, които сега се преоценяват. Комисията много активно работи в рамките на своята работна група за социална защита за изчистване на правилата, като например прилагането на правилата за обществените поръчки по отношение на публичните а, корпорации или пък ролята на доставчиците на тези услуги, които те а, работят а, на принципа на нестопанските, на организация с нестопанска цел. Както председателят обяви, ще а, излезе а, след, до няколко години а, такова съобщение на комисията по отношение на, на услугите изобщо, но що се отнася до социалните услуги от общ интерес, вече работим по рамков документ. Имаме експертна група за целта и се надяваме, че така ще се осъществят важни крачки а, в навечерието на третият а, форум, който организира Белгийското председателство заедно така, на основата на този доклад от комисията да ви е, напомня, че това е един форум, който следи работата по тази тема. А, другата инициатива е оценката на този а, пакет а, законодателен и евентуално преоценката а, му. А, надявам се, че отговорих щателно на въпрос. Благодаря ви. Вие бяхте изключително ясна. Особено по отношение на ролята на нашата парламентарна комисия. Обеден съм, че а, колегите внимателно слушаха думите ви. Колегата Абат ще ни уведоми за последващите стъпки. Имаме някакъв предварителен договор, но все пак зависи от развитието на нещата в Комисията по заедостта, защото за сега малко сме неудовлетворени от това, че ние даваме становище по един доклад, за чийто обхват все още няма яснота. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Особено благодаря на госпожа Верньо, на комисията и на докладчиците в Сянка. По първи въпрос, който ми зададохте, що се отнася до графика, до сроковете и в комисията по заетост, това наистина беше обсъждано дали да бъде докладът по е, собствена инициатива. Дадоха ми срок 20 е, май за е, отговор на този въпрос. Наистина, изказалите се подчертаха значимостта на темата и необходимите допълнителни изяснения. Изслушах и комисията, която подчертава необходимост от допълнително разясняване на съдържанието и ролята в политиката за социално сближаване на социалните услуги от общ интерес. До услуги, до които трябва всички да имат достъп. Също така този напречен, така наречен подход – ще говоря с интергрупата по тази тема, така че да можем да включим темата в сегашния контекст на економическа криза, подчертавайки ролята на тези услуги и за създаването на работни места – е, отбелязвам си и въпросите, които бяха зададени, трансграничния е, въпрос. Е, наистина, въпреки че това не е централната същност на доклада, ще бъде отделено нужното внимание на тези аспекти. Благодаря ви. Okay, well, I think, um... Благодаря ви. В такъв случай предлагам това да върнем, да върнем това в дневния ред, когато има по-голям напредък, а също така и по-голяма яснота по нашия доклад, какъв да бъде обсега му, също така и яснота за графика. Ще видим какви ще са действията на парламентарните комисии в тази област и да се види какъв да бъде приноса на тази комисия и това да бъде добавена стойност, е, защото се предлагат е, законодателни инициативи, ще се споделя отговорност с нас и трябва нещата да се обсъдят е, дали ще искаме засилено сътрудничество с тях по това предложение. Мислим, че можем да ви предоставим тази инициатива. Може би ще бъде интересно да се види доколко някои от аспектите, които ще обсъждаме по стандартизацията, могат също да засегнат въпросите за стандарти за качество, защото е ясно, че един от въпросите за стандартизацията ще бъде стандарти в услугите, също така и за стоките. Така че ви благодаря за това. А сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Проект установище на господин Фокс във връзка с, с Комисията по земеделие. Това става рядко, така че добре дошли, че решихме да поемем такава инициатива за справедливите доходи на земеделските производители и по добра функционираща верига за предлагането на храни в Европа. Давам думата на господин Фокс, нашия докладчик за становище. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да благодаря на докладците в Сянка и на секретарията за съдействието им при подготвянето на становището. Аз получих много конструктивни коментари и се опитах да ги включа в становището. Е, всъщност има няколко важни точки. Първо трябва да се подобри непрозрачността в веригата, т.е. да се подобри конкуренцията, да има по-добра яснота за договорните права и по-активни действия срещу е, нечестни търговски практики. Всичко това трябва да се изясни. Аз съм съгласна с е, госпожа Бесхол, че е, договорните взаимоотношения трябва да бъдат по-сигурни и включих искане комисията да подготви стандартни договори, които да се използват ползват от тези, които работят в е, хранителната верига. Обаче едва ли ще бъде практично или поне законно е, да се иска всичко това да бъде писмено. Нашия приоритет трябва да се идентифицират и елиминират всички нечестни търговски практики по веригата, а не да искаме гъвкави договорни практики. Мисля, че това ще навреди е, както на доставчиците, така и на търговците на дребно и в край на краищата ще навреди вреди и на потребителите. Вие говорихте за това, че има е, дисбаланс е, по веригата и че това не се ограничава само до размера на партньорите, но също така какъв е техния пазарен дял и позицията им е, по веригата за доставките. Аз, съм, аз вярвам в оценката и мисля, че балансираните търговски отношения ще подобрят цялата верига и всички участници в нея и най-вече потребителите. Е, господин Лайан говори за е, работата, която е извършена от групата на високо ниво за конкурентоспособността в хранително-вкусовата промишленост. Трябва да се развиват инструменти, за да се справим с дисбалансите по верига и това е включено и в моето становище. И сега искам да кажа само е, нещо за работата ми с е, другите докладчици в Сянка, защото е, становището трябваше да се спре на въпроси, които не бяха включени в доклада. Имаше и изменения за това, че се насърчават докладчиците да се обединят, за да се увеличи влиянието им при преговори и по този начин ще се размножат правомощията. Освен това прикавам комисията и държавите членки е да се борят срещу нечестна търговска практика и да се улеснят процедури за докладване за такива практики. И на трето място трябва потребителите да имат по-ясна информация при етикетите и е, освен това да се наблюдават цените и е, да има възможности за съпоставка на цените. Така че аз очаквам предложения от останалите докладчици в сянка, именно по тези точки. И в заключение, господин председател, ще подчертая, че трябва становището да се съсредоточи върху основни въпроси за вътрешния пазар и защитата на потребителите, е, за да можем да посочим становището на нашата комисия за комисията за земеделие. Благодаря ви. Благодаря, господин Фокс. Сега ще дам думата на присъстващите докладчици в Сянка. Господин Жова, госпожа Вестфален, госпожа Гепхар ще се откаже от нейна гледна точка. Господин Шмидт за Алти ще се изкаже. И кой ще говорите за, от името на зелените? Господин Лондеро също ма е тук. Доста накратичко, защото 12 часа имаме презентация. Така, да се... да дадем думата са на господин Жован първо. До croyez que nous sommes écoutés Président, remercier Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Фокс за отличната работа, която е извършил. Ще бъда кратък. Три причини са в основата на мнението ми за този доклад. Всъщност става дума за потребителите. 16% от разходите са свързани с е, продоволствието. Е, освен това, е, земеделските стопани също са включени в този доклад, техните проблеми. И третият въпрос не трябва да се пренебрегва. Фактът, че днес Европейския съюз се самозадоволява по отношение на храните. Това обаче не може да бъде смятано като окончателна придобивка, подобно на мира, но е важен елемент. И а, въпреки всички кризи а, в а, здравеопазването в последните години, наистина трябва да подчертаем а, колко ценен елемент е това. Няма да повтарям това, което господин Фокс така прекрасно изложи, но ще подчертая два елемента. Първо, ще трябва по-добра организация на различните отрасли, да се стимулират производителите да се организират така както те желаят това, в кооперации или в обединение на производители, така че да бъдат по-силни и да могат да оказват натиск при преговори. На второ място, трябва по-добре да познаваме производителната верига, а ние не я познаваме толкова добре. Обикновенно ние насочваме критиките си към големите дистрибутори, но нещата са много по-сложни всъщност, защото при анализа, който извършваме на различните отрасли не винаги можем да идентифицираме всички елементи. Знаете ли, че 20% от готовите храни, които се приготвят днес, са от, извършени от промишлени предприятия, които извършват това. Те не се включват тук. Ще спра до тук по-добра организация на производителите и необходимост от по-голяма прозрачност на различните вериги. Благодаря ви. Благодаря много, госпожа Гебхарт. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Фествал се извинява, предавам извиненията и е, че трябва да гласува в друга комисия и затова не може да присъства и ме помоли да я заместя. Тя благодари на господин Фокс за извършената от него работа. Изразява своето удовлетворение от факта, че господин Фокс подчертава аспекта, защита на потребителите и на вътрешния пазар и търси отговори на тези въпроси. Тя е съгласна също така с прекратяването на дисбаланса между производителите и дистрибуторите и потребителите. И тези въпроси се нуждаят от дискусия. Тя смята, че този дисбаланс е, е много голям. Е, нещо, което се посочва и в доклада на господин Бове. Тя е, подкрепя изискването за по-голяма прозрачност в тази сфера. Наистина това е много важен аспект за нас, защото и този въпрос ние трябва да обсъдим. И тази прозрачност е свързана с постигането на баланс. Разбира се, не всички проблеми могат да бъдат разрешени, но нашата група може да направи принос за решаването. Още един въпрос. Не сме още наясно под каква форма ще направим предложение. Въпросът е до договорите. Има практики, които не са добри. Да речем, има различен вид споразумения между производителите, земеделските стопани, но може да има и дисбаланс при такива споразумения между предприятия и земеделски стопанин. Но така или иначе тези аспекти трябва да бъдат обсъдени за доизясняването им. Все още има какво да се подобри. Има и спорни е, позиции в нашата комисия, но така или иначе ние трябва да вървим напред. Госпожа Вестфал също така, че е постигнато отлично сътрудничество между нас и докладчика и тя му благодари. за това, че той се е вслушал в някои от нейните предложения, макар че не е приел всичко. Така или иначе, нашата група ще внесе изменения. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря много. господин Шмидт сега. Аз ще се правя на господин Лайан в момента. Трудно ще е, но както и да е. Той а, ме помоли да предам извиненията му за това, че е възпрепятстван. Той с други двама британски колеги са си в Обединеното кралство и водят предизборна кампания. Може би не е лошо да се помислите по този въпрос. И така. За сам едва миналата седмица Теско, един от големите, една от големите вериги, обяви 3,7 милиона лири. Ако аз го бях писал, щеше да е в евро, така както и да е. 10% нарастване на, печа... на приходите за миналите 10 месеца във време, когато потребителите плащат повече, а земеделците получават по-малко. Това демонстрира връзката между производителите, обработващите, препродаващите и потребителите в веригата на предлагане на храните. Трябва да осигурим по-добро функциониране и по-справедливо функциониране на тази верига. Освен това, има и други въпроси, като нелоялна конкуренция, не добри търговски практики, рекламни практики и така нататък. Нещо, което господин Бове не споменава в своя доклад и ще, господин Лан ще внесе две предложения. Първо, какви са практиките на нелоялна конкуренция, които вредят на веригата на предлагане и на второ място да се проучи тази верига с оглед на правилата на конкуренцията. Освен това, господин Лиен се надява, че по-нататък ще работи в плодотворна среда в отношенията си с, с комисията по селско стопанство, включително по, по въпросите поставени днес на 4 май. Ще се проведе такава среща и вие ще бъдете уведомени за изхода на разговорите. Благодаря. Благодаря, господин Лайен го няма. И не мога да се сетя за друго, което да го привлича повече от присъствието за тази комисия, освен предизборната кампания. Е така. И аз съм докладче гласянка. Накратко, радвам се, че докладчика се спира на теми, по които ние работим в нашата комисия. Господин Бове не спомена, за, не спомена за омбудсмана, но аз смятам, че това ще влезе в дневния ред. Въпросът за организация на потребителите който вие споменавате. Съгласна съм, че трябва да се припомни това. Благодаря ви също за отличния текст, който е добра основа за сътрудничество, особено в цялата тема за подобряване на информираността по отношение на договорните клаузи и на нелоялните е, търговски практики. Благодаря. Ако други, няма други желаящи, да чуем от комисията няколко коментара. След това господин Фок ще е, обобщи. Добър ден, господин председател. Добър ден на всички. Генерална дирекция Селстопанско и развитие на селските райони на Европейската комисия следи близо работата по тази тема. Правим оценка на проекто доклада на господин Бове. С интерес се запознахме с проектото становището. Според нас, факта, че вие се насочвате към върху а, правомощията на тази комисия съответства с нашето виждане в комисията. Това е в центъра на наше съобщение от октомври 2009 докладът е пренасочен към, към преразглеждането на общата селстопанска политика за бъдеще. Доклад, новия доклад също ще бъде много полезен и очакваме да го получим заедно с по-нататъчни коментари на депутатите. Искам да ви уведомя, че както предполагам знаете, е, на Европейския съвет се приеха заключение на председателство по тази тема и те е, в общи линии съвпадат с проектостановището, което днес е пред нас. Центърът на вниманието е върху доброволните търговски договори евентуалните изменения в правилата за конкуренцията и Организация на единния пазар също са обект на наблюдение. Благодаря за вниманието. Uh, uh, Благодаря, господин Лондеро. И така, господин Фокс, може би а, имате желание да направите обобщение а, или вие или аз да прочетем графика. Давам ви думата. Господин председател, искам да благодаря на колегите за коментарите им. За пръв път отговарям за изготвянето на доклад и ми беше много приятно да работя с колеги от цяла Европа. Надявам се, че господин Шмидт ще се увери, че след 6 май ще има удоволствие да работи с още повече на брой консерватори. А, до тук ще спра господин председател, защото изчерпахме тематиката и може да ви помоля да прочетете графика. Благодаря. Да, благодаря. Да, потвърдя само, че е, имаме известие за публично изслушване в Комисията по селското стопанство. надявам, че и член на нашата комисия ще се ще бъдат добре дошли там. На 6 май крайен срок за изменение, 2 юни е обсъждане, гласуване е тук на 3 юни и 28 юни по-нататъчното гласуване в водеща комисия. Сега за проблемите а, изобщо в а, мрежата а, на търговците на Древно. Очакваме от комисията съобщение на 18 май а, за мониторинг на търговията на Древно. Комисията, цитирам, казва, че обекти... целта на мониторинга е да се определят евентуалните пропуски в функционирането на пазара, както от гледна точка на потребителите, така и на доставчиците. Така че проблемите, които ще се откроят в този мониторинг, ще се отнасят само за храните, естествено, тъй като това е за Селостопанската комисия, но ще бъде и от определени интереси за нас. Това подкрепя решението ни, е, решението ни да изготвим становище. Така че може да се опитаме нашият а, докладчик да може да се здобие предварително с копие на доклада да го сподели с докладчите Сянка и сега. Много добре. Както ви казах, днес ще чуем отново Генерална дирекция вътрешен пазар и услуги за а, системата за подпомагане на, а, в областта на единния пазар. Това е тема, по която много работим заедно. Ема Дели, добре дошла. А вие сте подготвили някои слайдове, за да ни е, запознаете с вашето изложение. Чакате да проработи прожектора, предполагам. След малко ще се явят на екрана. Но междувременно госпожа Дели, ако искате, може да започне с някои уводни думи и се надяваме до тогава да проработи техниката и да не запознаете с повече подробности, така ще ни остане време и като депутати да зададем въпроси към вас. Чудото на съвременната технология. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря на всички. Много се радвам, че съм тук защото е, разглеждам е, тази програма за действие като нещо, е, което е съвместна програма много повече съвместна програма, отколкото нещо между комисията и парламента. Много повече хора участват. Но всъщност е, искам е, да е, направя едно напомняне. През 2007 година правихме преглед на вътрешния пазар. Евробараметър показа кои са основните нужди за малките предприятия. Трябва да имат подкрепа и съвети за един единния пазар, независимо от това, че има много места, е, където те биха могли да получат такава информация. В е, допълнение от, е, към това иск, това заявление за а, недостатъчна информация измежду различните е, служби, те не се познават помежду си и освен това не знаят как да влезат във връзка помежду си. Е, така че какво е, направихме ние за да раз... Е, при приемането на цялостна програма за действие, за да може тези служби да бъдат обединени и да сме сигурни, е, че въпросите и проблемите ще бъдат отправени към правилната сфера. И е, сега е, ние сме напреднали с е, прилагането на плана. Просто искам да ви уведомя за това докъде сме стигнали. Още в самото начало искам да посоча, че задачата беше тежка, доста те, е, имаше е, доста голяма териториалност. Всеки смяташе, че трябваше да защитава територията си и да остане независим от останалите. Така че беше необходимо време, докато хората разберат е, какви са ползите от това сътрудничество. Искам да ви кажа, че искам да ви благодаря на вас, специално като членове на тази комисия, че бюджетната подкрепа, която ни оказахте и продължавате да ни оказвате, е много важна, за да можем да работим съвместно с тези хора и с тези служби и как да ги е, накараме да работят съвместно. В, е, има три точки в плана за действие. Има три отделни въпроса, три отделни области. Нека да наминем към следващия диапозитив. Е, първият е по-добра информация. И тук се предоставя информация по допустим за всички начин, да има по-добро съдействие, за да може в край на краща да се постигне решение. И третата е най-интересна за нас и може би най-интересна и за вас. Това е, е как да се е, докаже, че всички тези действия в края на краищата е, достига до решаване на проблеми. Е, е, как да постигнем чрез политиката повече мотиви, въз основа на повече доказателства и на повече факти? Ако обичате, следващия диапозитив. Значи първата област е по-добра информация – е, всъщност ние се опитваме да постигнем нов е, подход, е, за да няма клишета, да няма лукуми. Това, което се опитваме да направи, е да има само един вход към портала, нещата да бъдат допустим, много достъпни и достъпни на всички езици в повечето случаи. Как изглежда портала? Нека да видим сега следващия диапозитив. Всъщност е, имаме 8 различни секции, ако мога така да се изразя. Е, това са области и въпроси, които по наш опит при работата ни с консултантите доказаха, че това са въпроси, които са най-важни за гражданите и за предприятията в областта на единния пазар и които най-много ги тревожат, които им създават най-много неприятности. Така че е, това са 8 въпроса, които са насочени към потребителите. Не, и всички тези въпроси са свързани с мобилността, потребителите, гражданите и предприятията. Следващ диапозитив. Това се опитваме, какво друго се направим, да направим, е да използваме примери от истинския живот, от живота. Кратки случки. Е, е, надяваме се те винаги да завършват щастливо, по-скоро хепи енд, отколкото някакъв ужасен край за да стане ясно на гражданите какво може да се случи. На следващия диапозитив виждаме, че използваме и интерактивен метод, за да има обратна връзка от това, което се случва. Когато гражданите имат някакъв проблем, трябва да получаваме обратна връзка информация. После на следващия диапозитив виждаме как ние слушаме гражданите, къде е, е, е, можем полезно да ги насочим към друга служба, която да ги ориентира. До къде сме стигнали сега? До средата на пътя. Първата обратна връзка е положителна. Първият отклик, който получихме, за сега е само на английски, но можем да го преведем и на повече езици до есента. И намерението е да има една рекламна кампания, за да знаят хората. Тоест, една... вие получавате предварителна информация. Кои са предизвикателствата? Има две основни предизвикателства. Първото от тях е, е за да може информацията да бъде пълна, усъвременена и достоверна, ние трябва да се осланяме на държавите членко. Защото като археолог мога да ви кажа, че стигаме до е, слоевете на държавите членки. Това е истинско предизвикателство и трябва да се замислим и мисля, че е, е, вие познавате идеите на форума, познавате работата с националните администрации и правителства и може би може можем да работим съвместно по-добре с тях за получаване на информация. Защото ако нещата не са верни или не са живи, няма смисъл. Така че трябва да има подобряване на работата. Сега, какво е положението във всяка държава членка в момента? Трябва да знаете е, има ли потоци за прилагането на новите закони. Това е нещо много полезно. Е, нещо друго, което е важно, това е, че езиците са толкова трудни, ние трябва да покрием всички езици и то постепенно, защото трябва да сме сигурни, е, че качеството е на ниво. И така. Е, следващия диапозитив е за по-добро прилагане аз мисля, че трябва да има по-добър достъп е, до всички служби, които оказват услуги. Ние сме е, създали е, Solvit EU Domain. А сега Започваме работа с различните служби, създаваме линкове между тях, за да има мрежа е, и те да си в духа на взаимното сътрудничество. Те винаги работят заедно. Едно от нещата е да се види кои са службите, е, примерно Евроюст. Ние използваме извадки от гражданите, за да има тета-тет съвети и по-добра реклама, за да знаят, че хората, хората, че това съществува и това се отнася и за предприятията. Сега на следващ следващия диапозитив е, виждаме какви са предизвикателства. Е, чрез Солвит държавите членки е, стават личности, времената са тежки, няма пари, обществената администрация е под натиск. Ние не искаме да ставаме жертва на собствения си успех и да създаваме повече работа на центровете Солвит. Това е проблем, с който ще трябва да се справяме. Друга област, където е, смятаме, че можем да обърнем е, по-голямо внимание, е качеството на правните услуги, на правните съвети, защото те винаги са на съответното ниво. И сега трябва да видим как да се създаде синергия между това, което вече съществува, националните омбудсмени, мрежа между тях. Това би могло да бъде много полезна мрежа за синергия. И така, е, най-добрите факти, най-добрите доказателства, които могат да бъдат изтъкнати за тази политика. Тази година ние провеждаме пилотен проект и ние взимаме случаи е, от е, пет центровете за подкрепа и е, искаме да видим е, какви са посланията за политиката, които се връщат обратно от всички тези микропроблеми, Примерно, да речем, във вашите избирателни райони, вие може би се сблъквате с такива микропроблеми и анализирате резултатите, особено във връзка с, да речем, професионалната квалификация. Това е, е нещо, което наскоро ще публикуваме и ще се върнем обратно към вас. И, и така. И на следващата диапозитив виждате, че общо всички е, факти, свързани с ново стимулиране на вътрешния пазар или защо както и да го наречем, мисля, че е, трябва да има факти в подкрепа на нашата политика. Това е нещо, което е, ще се опитаме да получим и да ви съобщим. В заключение, аз е, просто е, искам да ви кажа, че ние дойдохме да ви така, е, да, да получите, така да, да предвкусите нашата работа. Още веднъж ви благодаря за подкрепата, която ни оказахте. Надявам се, че ще се създаде повече работа и повече синергия между нас за бъдеще. Благодаря, че ни а, запознахте с актуална информация по този въпрос. Много се радвам, защото това е важно за докладите, които обсъждахме днес, както и за доклада за а, индекса на потребителския пазар ще е хубаво всичко това да влезе под една шапка за акта, под шапката на акта за единния пазар. Виждам от доклада по темата, че има голямо желание да се задвижат нещата в тази посока. Интеграцията е следваща стъпка. Колко добре ще се получи интеграцията, предполагаме те, друга тема на разисквания. Сега госпожа Тун е тук като нашия докладчик по а, въпроса за индекса на вътрешния пазар. Някой друг иска ли да се изкаже? Добре, давам първо думата на госпожа Том. Благодаря много. Най-сетне. Тази инициатива се явява. Когато работих в Европейската комисия а, и работих генерална директ дирекция комуникация като представител на Европейската комисия в Полша си мечтаек за такъв един подход, хоризонтален и после а, така да се каже археологически или геологически, който се задълбава все повече нещата в различните пластове. Така имаме представителство, имаме а, и а, много хора, които проявяват интерес към това. Аз на моя вебсайт тогава нямах възможност да а, напиша на едно място всички хора, които се интересуват тази а, тема. Сега имаме възможност да се съобщи всичко това и после да се а, проучват нещата в дълбочина. А, искам да ви поздравя също за отличното начало а, предполагам, ще продължавате да си сътрудничате с други а, групи и отдели в Европейската комисия. Ние като парламентаристи ще мобилизираме нашите държави членки, за да ви предоставяме да се предоставя обратна връзка, информация и така нататък. Този форум за вътрешния пазар, убедена съм, ще се превърне в отлична платформа за популяризиране на информация за единия пазар сред гражданите, за да могат те да видят реално какво е им е полезно на тях като граждани в тази обща Европа и също така ще се популяризират и начините по който функционира общия ни пазар. Така че, как да кажа, няма конфликт в отношение между гражданите и предприятията. Имахме тук дискусия дали Европа за гражданите означава Европа за предприемача. Ето тук се показва, че Европа е за всички. Казахте, че няма да се използва жаргон. А се сетих, че съм против съкръщенията. Ако обичате, да няма жаргон и да няма а, съкръщения, особено като не им личи на какъв език са тия съкръщения. Те изобщо на никого нищо не говорят. Казахте, че този форум също така ще а, е, се яви на други езици. Предполагам, че ще работите съвместно. А, така ще се засили и а, форума за единния пазар и промоционалният аспект. Благодаря. Благодаря, госпожа Тун. А, а, така, а, разбираме, че вие сте работили и преди по тази тема и вашата, вашия пренос особено ценен. Някой друг искал да се изкаже. А, мисля, че идеята за общ портал а, определено е похвална. Трябва да отбележа, че според мен, а, що се нас до разликата на на инициативата по отношение на гражданите и нейният маркетинг или брандиране, според мен малко съм объркан, защото не знам да каква е разликата тук между тези а, лозунги, които вие използвате и ми струва, че трябва да поработите още по този въпрос. Още повече вие казахте, че е, ще популяризирате нещата. Аз мисля, че преди това комисията трябва да се консултира с специалисти по маркетинг, за да види как да позиционира тези си два продукта, така че те да се разграничават помежду си. И, е, а, те са именно продукти. Сега за Европа, за гражданите. На мен не ми е съвсем ясно къде ще се сблъскам с, с проблеми. А, вие казвате, че говорите за мрежата Solvit, но аз не знам дали там бих се обърнала, ако имам проблем. Предвид на това, че се занимаваме в нашата комисия основно с въпросите на потребителите, има проблеми с достъп на потребителите и оттам пък услуги, които се предоставят чрез Gateway. Това са доста важни неща, според мен. Надявам се вашите центрове, единни европейски центрове, също да е, имат връзка с е, тези портали. Пак е, обикален въпроса за отделното им брандиране. Сега, както казах, Радвам се, че всички ние се движим напред, но според мен тези услуги за подпомагане в областта на единия пазар на английски речението SMAS е е, с мас, писнани от тези английски съкръщения, пък и не са много благозвучни. Така че ако може да ви посъветвам в бъдеще да се откажете от това съкръщение маса, и да използвате нещо по-динамично и по-дружелюбно, ако изобщо не трябва ново наименование за това. Да, свърших с изказването си. А, сега, сега се превръщам пак в председател. Има ли други въпроси, които бихте искали да засегнете? Благодаря много. Благодаря на госпожа Вантюн също. Определено за нас е предизвикателство да работим с всички партньори вътре в комисията. Защото ако погледнете единия пазар и нормативната му уредба, всички аспекти, е, става въпрос за 14 различни субекта в комисията. Но понеже всички сме, много се обичаме и си сътрудничим, нямаме нищо против. Определено използването на а, форума за популяризиране на всичко това, определено е такава ситуация, при която всички печелят. Да. На трето място. Едно от нещата, които ми се ще да отбележа по а, идеята а, за това, че таинство е само за гражданите. Не е само за гражданите. Искаме да е полезна и за фирмите. Малко се притеснявам, че по отношение на интереса фирмената страна така малко западаш. Когато говорим за единия пазар, това не е добре. Така че да лансираме по-скоро употребата на тези средства от фирмите. Нещо, което а, още седи а, в а, нашия списък с задачи. Както казах, от началото не беше трудно. Обърнахме се към търговските пазарми, търговските камари, различните специални групи за бизнеса в комисията. Що се отнася до брандирането и упростяването, това разбира се е най-трудното. След като започне да работим по съдържателната част на това, което ви показахме, но стане ясно дали ще се движим по-нататък към логическото му е, е, към е, логическото му развитие, то ще трябва да го опростим. Първо, да има един номер, на който да се обаждате, един електронен адрес, на който да пишете и през такива а, канали, вашето искане да се препраща където трябва. Ето това е нашата цел. За брандирането работим по този въпрос, знаем, че го има. Мас не е брандиране. Това е ние с вас да се знаем за какво говорим. Тихичко, струваме се, с мас много скоро ще се върне а, към а, блатото с а, а, а, микроорганизмите, където е възникнал живота. Много скоро. Важното е, че хората сега се опитват да работят и то да вършат много полезна работа, но всеки по-отделно, а сега да си сътрудничат. И ето тук е предизвикателство. В момента се опитваме тук да изчукаме ръбчетата да се изгладят и тогава свършваме с това съкръщение. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо, за вашата практичност и откровенност. Коментарите, които прозвучаха, знам, че ще ги отчетете, бяха критични, но това е градивна критика. Нашето отношение е добре документирано, имаме резолюция по въпроса. Благодарим за подкрепата за акта за единия пазар, който очевидно ще включва много предложения, насочени към облегчаване на работата на гражданите. И се надяваме държавите членки също да застанат за тази идея, да подкрепят усилията и в бюджетно отношение. Мисля, че до сега е, е, добре вървят съвместните усилия. Е, поне сте го нарекли това план за действие с МАС и така, благодаря на всички. Така свършваме с, с този, тази част от дневната а, а, дневния ни ред. Да ви напомня, че след обед продължава заседанието ни в 4Q1. Ще се срещнем с, с наши колеги от национални парламенти и ще имаме изслушване сега. Трябва да си носите тези документи с вас насам натам, но да не забравяйте господин Бърния 9 часа утре сутринта ще бъде тук и после да не, утре да не забравяйте си вземете картите за гласуване. За това приключваме тази част от заседанието. Благодаря.